az ennek Председателят. Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Независимо от това, че предходното закъсня, е, заседание, извинете, с гласуването закъсня, ние трябва да продължим работа. Ще продължа на унгарски. Протоколите от вчерашното заседание вече са факт. Има ли възражения или коментари по тях? Няма. И така, <clears throat> протокола може да се смята.